Уважаеми дами и господа, добре дошли. Дневният ред е доста богат, трябва много теми да обсъдим. Радвам се, че доста от колегите са тук. Първо ще обсъдим точка 7, нова програма за цифрови технологии в Европа 2015. До докладчик е нашата колега Пилар Дел Кастилю. И тя получава думата. Моля, имате думата. Е, е, Благодаря, господин председател. Да, наистина. Остава ни да проведем само последния дебат и да се концентрираме върху измененията по а, новата програма за цифрови технологии в Европа 2015.eu. Е Тук къде сме стигнали за сега? Не сме предвидили промени и по принцип има едно много здраво споразумение между почти всички групи в тази парламентарна комисия. Имаше 28 изменения, компромисни изменения. И в тях, из тях постигнахме нужното споразумение, компромис, винаги относно новата програма за цифровите технологии. Искам да благодаря на всички политически групи, на всички докладчици, докладчици в сянка. Благодаря им за усилията, защото утре вече ще приключим с темата. И така ще в нашата, работна, в нашата комисия, в групата ИТРЕ, ще изявим нашата крайна позиция и позицията в пленарна зала ще бъде същата като тази, която ще бъде изразена утре тук. И това става в много важен и подходящ момент, защото всички европейски институции, комисията, съвета, и настоящото председателство, всички те са а, в процес на изграждане на предложения в същата насока. И имаме целта да изградим една стратегическа рамка, за да създадем възможно най-добрите условия, така че Европейския съюз да извлече най-много полза от възможностите, които ни се предоставят с тази цифрова ера и тази е, цифрова революция. И парламентът в този контекст прави едно първоначално предложение, което най-вероятно ще ни удовлетвори. То отговаря също така и на инициативата на комисията от месец август парламентът пое инициативата да изготви доклад, доклад, който ще представим утре и е, този доклад ще представи нашата позиция. Така че ще се радваме тази тема, това досие да се роди в такива добри условия, а именно едно споразумение между парламента, съвета и комисията, което ни навежда на мисълта, че и е, трите институции вървят в същата посока, за да създадат нужният, е, нужната добра почва за е, качествени условия на, в интернет, например защита на потребителите и други. Тук ще имаме два подхода. Първо да се приложи телекомуникационния пакет по възможно най-бърз и е, съгласуван начин. И това ще бъде началото, а после новата програма за цифровите технологии и съдържанието на тази нова програма ще се базира на тази първа стъпка, за да може да се развие по-нататък. Именно за това не трябва да чакаме приложението на телекомуникационния пакет, а още от сега да започнем да изграждаме една стратегическа рамка. Трябва да имаме дефиниции на областите на действие и а, конкретни инициативи, за да постигнем конкретни цели. Това е което ще направим по цифровата агенда или цифровата програма. Ние ще имаме програма с много конкретно съдържание, с много специфични цели и инструменти, които ще позволят да се осъществят тези цели. Няма да навлизам в детайли, защото мисля, че това не е необходимо сега. Но ще се опитам да обясня от гледна точка на парламента, основите, на които ние ще базираме нашите а, стратегически референции. Така да се каже, това е основната ос, около която се базират и се концентрират всички наши инициативи в цифровата ера. Следователно, този капацитет, който ще имаме, ние ще го предадем на специфични лица, за да действаме. И само така ще позволим достъп до мрежата и, и ще се гарантират правата на всички потребители в цифровата област. Това е тяхно основно право. В а, добрият затворен кръг, така да се каже, а, отделният потребител е същ, съществена единица. И не бива да забравяме също и един втори кръг, който е много важен, а именно единия пазар а, и по-специално цифровият единен пазар. Вече сме го казвали много пъти – 7% от транзакциите онлайн са трансгранични, което означава, че има значително фрагментиране на пазара, нещо, което ни пречи или което по-скоро пречи на 500 милиона европейски потребители да действат свободно в рамките на, на единият пазар, на единият вътрешен пазар в тази цифрова ера. Де-факто, като че ли цифровият единен пазар не е достатъчно конкурентно способен, това са характеристики, които са от жизнено важно значение – защото те дават повече възможности пред отделните потребители. Само така ще имаме конкуренция в цените. И а, само така а, ще имаме по-добри резултати и по-добро качество на услугите. И в заключение, се радвам, че този момент на дебат рази... е, съвпада с началото на нашата легислатура и имаме 4, почти 5 години време, което ще ни позволи да а, продължим същата насока. Именно за това предлагаме едно, а, а, потребителска, една потребителска таблица, където ще се включат много критерии – и само знаеки отговорите на тези критерии, ще а, успеем да развием вътрешния пазар. И само така, множеството възможности, които са ни дадени от цифровата ера, ще бъдат от полза на всички. Благодаря. Госпожа Юриан. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика госпожа Дел Кастио за работата. Имаше 300 изменения, които трябваше да бъдат разгледани за толкова кратко време. А, мисля, че е добре да постигнем добро, добър, добър компромис. А, утре да гласуваме. И също така да изпратим ясно послание към комисията. Докладът е много важен, но аз лично се е, тревожа за това да не би и стратегията, която се опитваме да изградим, да се превърне в едно а, пожелание на хартия с твърде много цели, които са неизпълними на практика. А, мисля, че измененията определено а, са много уравновесени и а, решението да имаме 100% широколентов интернет достъп е много добро, така както е решено по компромисно изменение 5. Но се надявам то да не налага допълнителна тежест на доставчиците на интернет и на потребителите. И също така обществените фондове, които се използват а, за да го подкрепят, да не се задъхват под тежестта му и да не изкривяват конкурентоспособността на пазара. И е също така, когато говорим за тези нови политики и е, насърчаване на развитието на подобни умения у потребителите и насърчаването на цифровото общество, да подкрепя също така конкуренцията в различните области, като например телекомуникациите, телекомите, интернет доставчиците. И това да е в полза на бизнеса и на личните частните потребители. Също така трябва да се спрем на проблемите с съдържанието. В първоначалния доклад нямаше почти никакви а, референции, свързани с а, съдържанието на материалите. Днес този проблем е широко признат трябва да имаме много ясен, а, явно, ясно равновесие между нуждите на потребителите и едновременно с това а, защитата на а, авторските права. Тази, а, тази индустрия в момента е много важна и трябва да имаме едно общо решение, което да отговаря на всички нужди. Що се отнася до дигиталния дивиденд или цифровия дивиденд, ще трябва да побързаме с преразпределението на, на а, спектъра, на частотния спектър и да видим как това ще се отрази на държавите членки. И накрая, съжалявам, че няма позоваване на идеята да се стимулира търсенето на интернет и други телекомуникационни услуги. А, а, а пък говорим едновременно с това за общи достав... услуги на доставки, като например широколентов интернет и други. И ще бъде, може би, малко ам, безсмислено да се концентрирам върху толкова тясно понятие, а не върху общото понятие. Защото когато, например, говорим за широколентов интернет, вярно е, че не е голям. Не, има сега част от населението, което не е заинтересовано от такъв достъп. И нека да помислим как да направим хубаво, ефективно, гъвкаво а, законодателство, а не само да осложним живота на бизнеса и на компаниите. И ще се постараем да приключим с компромисните изменения, възможно най-бързо. И а, мисля, че текста, така както беше предложен, е напълно приемлив. Dankeschön, хер Калфин. Господин Калфин има думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. На свой ред бих искал да изразя благодарността си към докладчика госпожа Дел Кастио за чудесната работа, която е свършила и за чудесното сътрудничество, което имахме е, по доклада във вида, в който ще бъде подложен на гласуване. Разбира се, както се очаква, като се види само е, заглавието, е, интересът беше много голям от много партньори в економическия свят, от много членове на парламента и резултатът е, са многобройните предложения за изменения. Мисля, че едно от е, чудесните предложения на докладчика беше да се фокусира дискусията и в тази широка тема да се открие някакъв е, фокус, който би отвел по-надалеч дебата преди да чуем предложението на комисията беше хубаво решение да се повторят, а не да се отвори отново дискусия по теми, които вече са обсъдили и които вече са получили някакъв отговор, например в телекомуникационния пакет. Така че идеалното беше да не се е, подновява дискусията, а по-скоро да се настоява за тяхното прилагане и за следваща стъпка. Мисля, че този подход беше правилен Естествено, че е, самата идея на доклада е да се отправи е, политически сигнал от Европейския парламент. Сега ще очакваме е, предложенията и комуникетата на Европейската комисия, която, които трябва да дойдат в края на следващия месец и ще продължим дискусията, като се опитваме да ги приложим в конкретна политика. А, ние имахме е, значителна работа като група на социал-демократите, които работят по доклада. Искам да спомена само някои от тях. Ние подкрепихме и смятам, че трябва да намерим е, е, максимален ефект от е, инвестициите и развиването на конкуренцията в интернет. Едновременно с това, особено когато се говори е, за е, преминаване към цифров е, обмен, трябва да имаме предвид потребителите, трябва да бъде той достъпен и лесен за всички, защото идеалното е да се прехвърлят не само услугите и обществените услуги, но и значителна част от обществения живот в интернет. Ето защо гледната точка на потребителите е много важна. Това в особена степен за засяга потребители, е, които са на ръба на търговски интерес с е, ниски доходи, с е, увреждания, безработни, хора, които живеят в отдалечени места. Изобщо е трудно да се ограничаваме само до търговските стимули, когато развиваме следващото поколение и на мрежи, и на услуги. И мисля, че за бъдеще е, в Европейския парламент това трябва да бъде една от основните теми за много колеги и от други групи беше важно да се гарантира нет неутралитета. Това е принципът, който беше запазен в този парламент и който е, трябва да се съблюдава и в последствие, ако искаме е, да имаме възможности за развитие на интернет за в бъдеще. Естествено, че ние сме обезпокоени от ролята на дигиталната економика за стимулиране на економиката, за създаване на работни места е, и за създаване изобщо на повече възможности за хората. Занимават ни въпроси, свързани с е, сигурността, е, регулирането. Сега въпросът няма да се реши тук, но е, трябва да се спомене е, все пак закононарушения, особено посегателства над авторски права и защо е, всякакви нарушения на закона, които могат да станат чрез интернет. Парламентът гласува директив, директива, която говори за понятието цифрова економика. Много неща могат да се кажат. Аз споменавам само това, по което мислят социал... социалистите демократите. Трябва да се търси по всички въпроси компромис, който да не е слаб компромис, а компромис, който да е, е допустим за всички политически групи, като обаче заявява категорично мнението на парламента за развитието на интернет. Отново компромисните изменения в значителна степен отразяват е, заниманията на това, което занимава много политически групи. Е, много е трудно е, да бъдем разделени по много от обсъжданите тук въпрос. Е, ние избрахме друг подход, т.е. трябва тук да отправим ясен политически сигнал, и е, да работим. Мисля, че е, само по някои подробности, само някои подробности ще трябва да бъдат уточнени. Мисля, че дискусията ще бъде е, ползотворна е, и решението на парламента ще бъде ползотворно. Колегата Еншо има думата. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez efortul depus de doamna Del Castillo la elaborarea. Аз е, оценявам доклада на е, е, госпожа Кастил по този доклад. Задачата не беше лесна. Аз е, високо оценявам работата на колегите ми по измененията, цифровата економика и развитието на единен, на единен дигитален пазар е приоритет. Не можем да говорим за 21 век без да имаме предвид комуникациите и работата в интернет. Така че аз приветствам идеята в доклада за дигитална грамотност у младите хора, защото младите хора в най-голяма степен ще използват тези нови технологии. Е, тоест, те трябва да могат да работят с тях. Е, освен това, трябва да подчертаем необходимостта от кампании специално е, за възрастните, особено за родителите. И то ще, така ще могат да помогнат на децата и да ги защитават в електронен свят. Като разбира се, трябва да има сигурна защита на личния живот на хората. Искам да се спра и на още една точка, предвид е, е, безработицата и, и економическите проблеми. Имам предвид изменение 166, е, което настоява комисията да насърчава е, работа онлайн. Е, и е, да улеснява живота на тези, които са загубили работата си е, неодавна. И за това настоявам за вашата подкрепа за тези изменения и е, бих искал да подкрепите това от името на европейските граждани чрез подобни улеснения можем да допринесем за значително намаление на безработните. Това вече беше включено в компромисно изменение 13 но а, това вече не, открива, не покрива социалното измерение на моето предложение. А, може би ще кажете, че социалните въпроси не са а, обект на този доклад, но все пак е, гражданите очакват от нас, като членове на комисията по е, промишленост и научно-изследователска работа, подкрепа, подкрепа именно на това. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря първо на нашата докладчица за отличната работа, която тя свърши. Госпожа Кастил ни предостави не само един отличен доклад, а и колегите преди мен казаха, че тя успя за възможно най-кратък срок много от измененията да ги прелее в компромиси, така че утре по време на гласуването да има едно а, широко мнозинство, широк консенсус. Смятам, че това е едно много добро начало за нашата работа тук в рамките на комисията. Искам да се спра на две неща. Тези точки бяха споменати от други колеги. Смятам, че като имам предвид последните пет години или последните е, години, през които се занимаваме с е, пакета за далеко съобщенията, знаем, че има вече е установено мнение по отношение на а, дигитализацията. И тази тема беше много трудно договорена между отделните политически групи. А, нека този доклад на госпожа Кастилио да се разбира като един ясен сигнал към комисията, че разпоредбите, които са а, залегнали в този пакет за телекосъобщенията през май вече трябва да започнат да се изпълняват. А, знам, че нашият председател говори с генералния секретарят, но все пак се надявам, че е добре още веднъж да се повтори това послание. Има е една област, която се обсъжда от много дълго време, а именно инвестициите в мрежи от, бъдеще, от бъдещето поколение. Инвестициите в тези мрежи от трето поколение са много важни. Е, това беше предложено и от комисията и извън това, което беше предложено а, като насоки от а, комисията. Нека през юни, когато се изготви предложението, да се обсъди още веднъж този въпрос, защото а, ние положихме много усилия, а, за да формулираме тези насоки и разпоредби и за това искаме да бъдат изпълнени. Още веднъж благодарим на нашата докладчица. Нека и генералният е, директор да се погрижи за това, нещата да вървят е, добре и правомощите, които са дадени от е, Лисабонския договор, да бъдат използвани. Колегата Тикал има думата. Благодаря, господин председател. Пилар Кастило, пентру Благодаря, също искам да поздравя госпожа Ател Кастио. Нейният доклад наистина беше много добър. И определено мисля, че това е началото за бъдещите ни действия по а, цифровата програма. Бих желал, бих желала да направя няколко коментара относно директивата за, сер... за услугите. Точно сега, в момента, нямаме възможност един доставчик, примерно, да, а, от една държава членка да предоставя услугата и в друга държава членка. Това е тема и проблем на вътрешния пазар. И изискванията в такъв случай за вътрешния пазар не са изпълнени. Мисля, че тази нова програма за цифровите технологии ще позволи да а, запълним тази празнота. И що се отнася до цифровите компетенции и умения на гражданите, мисля, че те са напълно задължителни. Не можем да имаме развитие на цифровото общество без нашите потребители да знаят как да си служат с тези цифрови технологии, защото това, разбира се, ще доведе до допълнителни рискове при използването им. Искам също така да приветствам а, факта, че в документа много пъти се говори за широколентов интернет и достъп до него навсякъде. Това, това също е посочено в Европейския план за възстановяване на економиката. И че а, този а, широколентов достъп навсякъде също ще помогне на съжив... за съживяването на економиката. Тук, естествено, а, ще се опитаме да примахнем всякакви евентуални интерференции в частотния спектър а, при настоящи и бъдещи потребители. И целта е да се развие по-добре информационното общество. Що се отнася до сигурността и безопасността на ползване на цифровите технологии, що се отнася до защитата на личния живот и на личните данни, те са особено важни. Това засяга директно а, доверието на потребителите спрямо цифровото общество и цифровите технологии. Иначе те ни просто няма да вярват на нашите услуги, на услугите на интернет. Затова за тази цел трябва да развием една система на електронно управление и е, също така да видим как ще се развият е, системите от обществени придобивки а, е, по интернет. Беше казано преди няколко години, че 50% от всички придобивки, обществени придобивки ще се осъществяват по интернет а, до 2010. И сега а, този крайен срок се прехвърля за 2015. Знаеме, че новият комисар подкрепи тази инициатива и че през април ще има конференция в Испания на министерско ниво, която ще има за цел да доразвие инициативата относно също и електронните сметки и а, да се прилага това на, на европейско ниво. Скорошно проучване а, показа, че ако искате, например, да попълните декларация за ДДС а, по интернет, ще имате увеличаване на разходите с около 10%. Тоест, намаляване на разходите с около 10%, което ще е, означава, че ще имаме огромни суми спестени на европейско ниво. Това ще намали също така и обществените разходи. А когато говорим за обществени придобивки, те са около 16% от общия БВП на Европейския съюз. Така че тук има, виждате, един голям пазар, който е недоразвит. Много напредък може да се осъществи и в електронното здравеопазване. Там имаме разходи, които са около 11% от всичките здравни, от всичките обществени разходи. Но, за съжаление, днес в Европа няма съвместно оперативност между, оперативна съвместимост между отделните услуги. Особено когато става въпрос за а, съгласуване и обмяна на тези услуги в електронна форма. Например, Германия не може да дава да, услуги, електронни услуги за Франция, защото а, законодателството изисква, примерно, доставчика на интернет или на услугата да бъде регистриран във Франция. Има също така и други проекти, които а, се опитват да, раз, да разработят повече интернет идентичността. Той най-вероятно ще приключи към края на 2011 година. Знам, че през октомври Европейската комисия ще излезе с нов план за електронно управление. Определено очаквам с интерес този план. Искам да видя а, главите свързани с, с, с оперативната съвместимост и с сигурността, защото това са ключови елементи. И ще приключа с а, а, кратко напомнене за интелигентните градове. Например, а, това са а, просто един конкретен пример за подобряване на качеството на живота на европейските граждани. Но като цяло считам, че докладът е добър и че гласуването утре ще задейства много бързо действията в тази област. Благодаря. Колегата Кала има Благодаря, господин председателю. Съвсем накратко. Първо искам да благодаря на госпожа Кастилю за прекрасния и доклад. Искам да благодаря и на всички останали колеги, които много внимателно се занимаха с тези важни инструменти. Това е един много важен инструмент, който се занимава парламента и комисията и с който разполагат тези институции при ам, изпълнението на своите политики. Този инструмент е много важен, защото отнася до бъдещето на Европа. Сега се изгражда бъдещето, така да се каже, на ново общество, обществото на 21 век. Една голяма част от дейностите на гражданите както и на публичните институции, ще зависят в бъдеще от своите технологии. Разбира се, необходима е заявка от страна на Съединените щати, които заявиха, че ще въведат тези технологии както в училищата, в публичните институции. Европа, от друга страна, трябва да играе водеща роля при развитието на обществото, което се основава на знанието. Колегите, разбира се, смятат за много важна темата за която се нася до младеща и дигиталната изолация. Е, много е лошо, когато младите хора не, не могат да боравят с тези технологии, защото те изпадат в е, изолация. Няма истинска дигитална революция. Революция значи, че всеки гражданин би имал достъп е, до тези технологии без особени предварителни условия и предпоставки. Например, а, този, ако говорим за революция, това значи, че всеки да може да си включи и да си изключи лампата. Но при цифровата диги, ам, дигитализация това не е така. Ето защо ние трябва да подкрепим а, тези слоеве от обществото, които не могат да борят с тези технологии. Днес говорихме с състоянието за нещата с колеги, говорихме за една интелигентна среда. Благодаря на колегите за тяхното внимание и се надявам, че Европейският съюз ще използва надлежно този инструмент за прилагане на тази висия. Колегата Ламборц има думата. Uh, Съжалявам, че малко закъснях. Благодаря ви, че ми давате думата. Няма да злоупотребявам, ще бъда кратък. Повече от нещата, е, които имах намерение да кажа, се казаха на предходни срещи и сега. Е, така че ви благодаря за това, че работите първо доста бързо, за това, че включихте доста от нещата, които много от нас вече казаха. Е, така че хубаво, че е, работим съвместно. Аз имам само един въпрос е, и той е известен. Е, става въпрос е, за изменението, което е, създава алинея 98. На дълго, дълго обсъждахме това изменение 138. А, дори а, леко не искам да се отваря вратата за подобен дебат на нова сметка. Нека нещата да останат на страна. А, този член 19 сам по себе си, както е, е написан, е добре е, за баланса между правата и разпространението на съдържание по интернет. Бих оставил 19 и 19б, защото в 19 се казва, че има нужда от откриване на нов модел, за да се гарантират авторските права. Те трябва да бъдат възмездени и да се насърчават е, чрез интернет. Е, това е така и такъв модел все още не съществува. Това е ясно. Има е, спешна потребност. Мисля, че е, ако има. Няма нужда да има 19 та защото се задаваме въпроса какъв е приноса извън възможността отново да започне дискусия, която вече сме провели. Само поради това бих се противопоставил на това изменение. Мисля, че работата беше чудесна. Не искам да повтарям казаното. Благодаря ви, че ми дадохте думата, господин председател. Благодаря, казва председателя. Накрая ще дам думата на комисията, на генералния директор господин Санти. Преди да направя това, искам да съобща на всички, че господин Санти е за последен път тук сред нас, тъй като след три дни той ще има много време на разположение, много свободно време за себе си. Желая ви всичко хубаво и ви благодаря за интензивното сътрудничество през последните месеци. Това, че имаше постоянни дебати, спорове, но всичко довеждаше в крайна сметка до един добър резултат. И ако ни помогнете и в края на мандата си да осъществим този хубав проект, това ще е нещо чудесно. Давам ви думата. Благодаря, господин председателю, за тези хубави думи. Благодаря за подкрепата, която получих, за подкрепата, която получи комисията. Голяма чест е, е за служители на Европейския е, съюз да получават е, такава подкрепа. Благодаря ви много още веднъж за вашата подкрепа. Аз ще напусна комисията, но аз е, ще продължа да работя в някои сектори, които е, засягат и нашата пряка работа. А с голям интерес ще изслушам и следващата точка, тъй като през 2010 година аз ще работя все още за Европейската комисия. Сега ще говоря на английски. Um, first of all, uh... Първо, има две точки по доклада. Всичко върви както е планирано. Докладът ще бъде гласуван утре и през април в пленарна зала. След това ще имаме достатъчно време да вземем предвид документи, вашите препоръки в документа на комисията и мога да, да уверя госпожа Нибле, че а, определено това върви в а, насоките за увеличаващата се роля на Европейския парламент и ще се опитаме, разбира се, да направим всичко възможно да включим всички а, препоръки на парламента. Но имам два коментара. Първо, много от ораторите вече го посочиха, а именно а, фокуса, фокализирането в този доклад. И може би най-важната точка на този, в този доклад е, че набляга на конкретните резултати е, от прилагането. Първо, първият резултат, той не е никак лесен за постигане, а именно това е областта, за която а, е, ще се прилагат цифровите технологии. Както каза госпожа Дел Кастио, те ще се прилагат в много, много области. Имаше подобна конференция на 18 януари в Мадрид, където се изготви един документ в тази насока. Документ с препоръки. Там, в този документ можете да видите колко широк е обхвата на цифровите технологии. Но за тази цел, за да имаме такъв широк обхват, имаме нужда от цифрова инфраструктура, от пазар и така както вие казахте, също така от познание от страна на потребителите. Тоест, да имат познания и умения. Имаме основни ключови елементи, които са засегнати тук в доклада. Но Нека да премина и към втората точка, която според мен е още по-важна. Ситуацията относно насърчаването е, на тези нови технологии е малко по-различна спрямо тази от преди 5 години или 10 години, защото нещата са се променили, защото има нови технологии, които са навлезли на пазара. Но като цяло за постигане на по-добри резултати в тази насока – идеята е най съща. Тук обаче наблягам на думата спешност. Спешност от постигане на резултати. И вашия доклад набляга на факта, че да, вече сме е, постигнали доста неща. И аз приветствам вашата смелост за искане на по-ясни и ефективни критерии Комисията вече беше изготвила критерии в миналото, изготви анализи, доклади за постиженията на държавите членки, но определено мисля, че трябва да имаме по-видими резултати и да сме сигурни, че наистина има някакво влияние и някакъв натиск върху прилагането на мерките. И като цяло приветствам това, че подчертавате нуждата от прилагане. Най-вече от регулаторна рамка. Имаме правила вече, ще трябва да ги приложим. Но има още толкова много за постигане. Така че аз лично приветствам интереса, който вие проявявате в тази област и когато разискваме с Испанското председателство а, относно бъдещия съвет по телекомуникациите, ние обсъждаме и двата доклада, които комисията ще представи, а именно прилагането на правната рамка, на регулаторната а, рамка и член 7 от процедурата. Така че благодаря ви, благодаря ви за наблягането на идеята за прилагането и за постигането на резултатите. Благодаря ви много, дами и господа. За днес приключихме този дебат. Ние като цяло приключихме с него, защото утре ще го гласуваме. Благодаря ви още веднъж, господин генерален директор. Всичко хубаво. Сега преминаваме към следващата точка. Управление на интернет, следващи стъпки. Колегата Суза Вагнер е докладчик и за това му давам думата. Muchas, muchas gracias, señor presidente. Como esta... Благодаря, господин председател. Сега е, тук е, парламентарната комисия се занимава с изключително разнообразни въпроси и познанията на членовете са най-разнообразни. За това трябва да напомня за какво точно става въпрос е, в този доклад. Става въпрос за управление чрез интернет с други думи, трябва да се направи анализ, трябва да се направи анализ на цифри. А, а, а, това е нещо. Това е организация Swiss Generis сама по себе си, която събужда много оплаквания, много критики по цял свят и е, заради това е, трябва да се промени тази американска система. Естествено, че всеки си е на свое мнение. Някои смятат, че подобна организация трябва да изчезне. Е, тя не трябва да бъде частна по своя характер и да бъде прехвърлена към семейството на ОНЕ. Други е, на международни форуми е, правят други предложения по време на предходно заседание в свое изказване аз изходих от Европейската комисия, която направи комюнике. Ставаше дума в това комюнике, че ние трябва да подкрепим тази американска организация като обаче предложим дълбока реформа на тази американска организация. В ИКАН са необходими реформи защото киберпространството е пространство на новости, на освобождаване, на гъвкавост и всеки трябва да прояви способност да се приспособява. Така че не можем да си представим, е, че е, каквато и да е било форма на регламентиране на това пространство, ще бъде нещо неизменно и непреходно му обратното, пространството се развива, пространството е динамично и заради това е, трябва е, да е, се отрази съответно на ИКАН. ИКАН е, е, осъществява световно управление и е, съответно трябва да има отговор на ИКАН. И отговорът на ИКАН се съдържа в доклада на Европейския парламент. И в този доклад се смята, че е, интернет е обществена собственост и управлението на това пространство само от правителствата е, е, събужда огромно недоволство. Ние трябва да приложим стратегия, която да отразява консенсус между различните части на света и този консенсус е, да засяга основните аспекти на електронното управление, както в двустранните отношения, така и в взаимоотношенията с Съединените щати. Е, е, в комуникето на комисията докладчикът чете, че е най-добре да се запази статуквото, защото частния сектор е абсолютно определящ за невралгичното управление на интернет пространството. Тоест тази област, която е толкова специфична, управлението чрез интернет е, е както обществена, така и частна собственост. Е, така може да се определи е, този нов свят, е, какъвто е светът на интернет. Предвид нашите взаимоотношения с ИКАН, ако докладът бъде гласуван, ще се опитаме тези организация. Така, е, така наречената организация ИКАН да материализира необходимостта от реформите, е, защото вътре в ИКАН са отразени интереси на различни региони които в края на краищата отразяват разнообразието на света, е, който е, се интересува от разнообразието, което се предлага в интернет. Така че ние искаме е, да станат активни механизмите, които са предвидени в новата структура на ИКАН. С други думи, трябва да се опитаме да се позовем на значението на ГАК, който е консултативния орган между правителствата. Всъщност това е междуправителствен консултативен орган, който изготвя препоръки. Неговата роля трябва да се засили, за да може чрез него в ерата на интернет да се гарантира представителство на всички географски райони, на всички е, части на света, към които всъщност е, се обръща това е, киберпространство. Трябва високопоставени държавни служители да бъдат в служба на ИКАН. Освен това, трябва да се анализират фондовете, които са средоточени там. Днес те са е, главно американски. И заради това трябва да се разширят е, източниците за финансиране, да се разнообразят тези източници и е, да няма доминиращо положение. Никой да няма доминиращо положение. Е, тъй като тази организация е американска, ние искаме форума за дискусии в интернет да се запази. Това е форума за управлението чрез интернет. Този форум вече доказа е, своята ползотворност. Това е, е един голям успех, защото е, там е, се съчетават интересите на всички заинтересовани страни по свободен и отворен начин. Всички протоколи свидетелстват за това и се поставя на анализ всички теми, които се отразяват на съвременния нов свят. Естествено, че в този форум могат да бъдат внесени някои промени, и аз си позволих да отразя някои идеи в документа, който ви беше раздаден. И при това положение е, ние смятаме, че Европейския парламент е, трябва да подкрепя работата на Европейската комисия, както и работата на Испанското и на Белгийското председателство в Вилнюс в края на 2010 година, когато този международен форум ще се събере. Колегите, които ме слушат, знаят чудесно, че интернет е пространство, където всеки ден има по нещо ново. Вестниците от цял свят публикуват информация, която се отразява върху това пространство – така че темата е изключително интересна и е ясно, че европейските институции е, трябва да се настанят в това пространство. Ние чухме, е, че се говори за доклада на госпожа Вилар Дел Кастио, но има и други е, европейски институции, които се занимават с това пространство – например, е, за е, недискриминационен достъп до е, мрежата, неутралитет на мрежата, защита против заплахи и атаки, защитата на правото на личен живот на гражданите, всички въпроси свързани с компетентните съдебни органи, защита на интелектуалната собственост, защита на малолетните, защита против киберпрестъпност и така нататък. Всичко това е включено в документите, които са, е, на които, е, които са разпространени от европейски институции, които вече са обществено достояние. В а, е, моя доклад аз искам да кажа, е, че са отразени всички тези въпроси. Това са всъщност документи, които са изготвени от европейските институции. А, Целта е да се занимаем с управлението на интернет, как да се организира и как да се обслужва това управление. Искам да кажа, че според мен би било добре Испанското председателство да изготви Европейска харта на правата на потребителите на интернет – както и признаването на петата основна свобода в Европейския съюз, а именно достъпа до мрежите. От гледна точка на организацията и на функционирането на Европейския съюз, е, чрез е, координирането на европейските институции е, трябва да се работи повече с ИКАН. И това не винаги става на рационална база. И за това е, е, всички договори, които свързват европейските институции с ИКАН, не отговарят на рационалните критерии на административната организация, защото често липсва координация между действията на съвета, на комисията и на нашата парламентарна асамблея. Така че това би било един чудесен повод да се обединят позициите и да се е, координират действията на европейските институции в работата им с ИКАН. Е, и накрая бих искал да наблегна на факта, че управлението на интернет е, въпросът, който всъщност ни занимава и който е обект на моя доклад, е златна възможност за това Европейския съюз да присъства и да отстоява своите възгледи за управлението на интернет, на своите интереси, за единен глас в, на световната политическа сцена. Това е едно единно пространство, където Европа може да получи образ и Европейски съюз да говори на един глас в международния концерт. Благодаря. Следващият оратор е господин Тикал. Благодаря, господин председателю. Ще говоря от името на Катрин Траутман, която е докладчик сянка за нашата група. Тя не е тук, но аз ще изразя нейното виждане. Тя би желала да благодари на докладчика Савагнер са работния документ. Този документ за най-вероятно ще ни помогне в нашата дейност и най-вероятно ще ни помогне да имаме е, добро разбиране на ситуацията и на всички евентуални е, опции и избори, пред които ще сме изправени. Има, разбира се, няколко технически проблема. Разбира се, ще се свържем с господин Багнер по имейл, за да го обсъдим. И е, Колегата е съгласна с докладчика за взетият подход от европейските институции относно съгласуването с ИКАН. А... Обяснено е също така в документа, защо другите опции не са удовлетворителни. Защото нито една пълна, приватизация, пълна приватизация, нито между правителствена система ще улеснят работата. И ще бъде много трудно да се координират ресурсите, нещо, което първоначално е било разпределено между частния сектор и съответно ще трябва да се дават сметки, да се отчита сметка пред а, потребителите по целия свят. Относно ИКАН, ще бъде добре да намерим някакъв начин да наложим дебата по функцията Аяна. Госпожа Тротман също пожела да добави, че ако интернет управлението се базира от части на ИКАН, тази организация не е единствената, която занимава с нея. Има и други структури, които също, на които също трябва да обърнем внимание, например ITF и ISOC. И за госпожа Тротман има също така един въпрос, който е малко позабравен – за това как да съчетаем по-добре платформите на национално и регионално ниво. И също така световният аспект. Госпожа Тротман смята, че този документ ще допринесе да аргументира по-добре по-голямата роля на европейските институции и по-големите отговорности на тези институции в различни структури, свързани с управлението на интернет. Основният дебат продължава и за нас е много трудно да го приключим, защото първо трябва да има много ясен подход, защото иначе решенията ще бъдат взети и в отсъствието на европейските институции, което не можем да допуснем. Благодаря. Ähm, Благодаря ви. Не виждам други желащи да вземат думата и затова давам думата на комисията на господин Нибен. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за неговия доклад. Ние абсолютно подкрепяме становището, че това е една много важна тема, че засяга много участие от различни видове законодателства. Говорим за сигурност, говорим за защита на личните данни и абсолютно сме съгласни, че а, това е един глобален обществен ресурс. А, ето защо в тази връзка беше спомената и функцията Яна – това е една първа стъпка към постигане на сътрудничеството на световно ниво. ICAN може да има само една консултативна функция. Дали управителният съвет ще го приеме това или не, това е въпрос, с който трябва самите те да се занимаят. Но и Кан заема много важно място в а, това становище. Форума за управление на интернет е една много важна тема. В парламента сме благодарни, че има различни делегации, а, има различни срещи и представяния на този а, форум. Ние получаваме подкрепа и този форум след първия кръг, който ще свърши в Вилнюс, ще получи ам, мандат за още един кръг от разговори. Ам, както и ще бъдат а, съставени групи за преглед. Да. Подчертава се важността на този нов процес, който започна през септември и който трябва да ни доведе до реформиране на известни аспекти на поведение, да кажем, на ИКАН. Този доклад предвижда, че всъщност ИКАН може да подобри действието си в четири области. Една от тях е много важна за нас, а именно прозрачност, отчетност. Това е нещо, което покрива връзките с консултативните комитети към правителствата Именно за това се говори тук. Това е много важен напредък и Европейският съюз, Европейската комисия приветства тази стъпка напред. Трябва все пак да кажа, че за съжаление не мога да кажа, не бих могъл да кажа, че ще има допълнителни мерки, които да придружават доклада и да гарантират неговото прилагане. Но а, се предполага, че ще, този доклад ще има много добро влияние а, в целия процес, защото ще има добри препоръки в себе си. Призовавате Европейската комисия да бъде активна в този процес, да следи внимателно състава на екипите за преговори и също така да следи отблизо държавите членки. Комисията е активна в тази област, така както вече казах разисквахме вече с държавите членки относно рамката за прилагането на за ангажиментите, които са поели вече и а, миналата година, към края на миналата година, комисията направи допълнителни стъпки за повече отчетност и прозрачност. Госпожа Редин, която беше бивша комисар по този ресор, съседаваше в това отношение с мен и обсъди с специалистите въпросите. И сега разглеждаме всички форми кандидат, на кандидатствания, които са предложени до сега и се надяваме, че действията в тази насока ще започнат през април, след като сме слушали всички заинтересовани страни. Благодаря. Благодаря ви. Колегата Вагнер искаше да допълни нещо. Благодаря, господин председател. Исках само да кажа, че а, благодаря на колегите за добрите думи, правени по мой адрес. Е, да, препоръките на госпожа Тротман бяха взети в предвид, като си има предвид, че тя е познавач, специалист в тази област. Искам също така да благодаря на комисията. Те са работили по толкова тежка тема, всеки ден излизат новости в цифровите технологии. Всеки ден има нови информации. Ние очакваме, разбира се, всеки ден, например, вестниците да научим новостите. И когато тези, този документ, за който комисията говори, бъде публикуван и приложен, нещата вече ще бъдат надхвърлили а, неговата същност. Ще има нова информация, която е излязла в интернет пространството. Но това не означава, че нашият документ е страшно старял и едва ли не склерозирал. Искам да кажа, че цялата тази дейност, която се осъществява, е благодарение на работата на колегите, за това ще те допринесоха за съставянето на тази резолюция. А що се отнася до процедурата, която ще, се, ще започне, можете да го прочетете и в раздадените ви документи. На 4 май ще има изслушване на експерти. Имената бяха предложени от, от докладчите в Сянка и ще можем да разменим становища с тях. Благодаря. Искам само да допълня. 6 май е срока за измененията. Следващата точка от дневния ред е девета точка упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар. Пау Рюбих е докладчик и му давам думата. Благодаря, господин председателю. Интелектуалната собственост правата на собственост са много важни въпроси. Като имаме предвид, че международната комуникация нарасна драстично през последните години, все повече се извършва пренос на съдържание и ам, Огромни обеми от съдържание информация се прехвърлят и през интернет. И не трябва да се разглежда само аспекта с технологиите и техническата инфраструктура, ами въпроса и за съдържанията. Те да бъдат включени и свързани в една законодателна рамка, която да даде възможност на операторите да представят услуги, които са технически неутрални, които могат да се ползват в международен мащаб. Една такава декларация трябва да се предвиди в рамките на Европа. Ето защо а, ние се заехме с тази инициатива. А, всичко да е прозрачно и за тези, които предлагат услугите, и за тези, които ползват тези услуги в рамките на интернет. От изключително е, значение за Европейския съюз е да има една едина регулаторна рамка. По тази причина е, тук вчера и днес имахме интензивна е, дискусия с международния с Центъра по радиоразпръскване. Е, за мен най-важно е в рамките на интелектуалната собственост да създадем ам, едно поле за действие в рамките на вътрешния пазар. А, да не се изграждат административни пречки и прегради. Говорим тук и за правата на потребителите, за нашите граждани. Нека да им предоставим възможност да могат да използват родния си език в всички държави членки. А с момента има забрани и закони, които не дават възможност на гражданите да получават съответното съдържание на собствения си език в някоя друга държава членка. Имаме 23 официални езика на Европейския съюз. Всеки език има своето специално значение. Аз като немско говоряш, когато съм в Испания и е, мога да чуя някое френско предаване, или ако искам е, да слушам нещо на италянски, това трябва да е възможно. Гражданина трябва да има възможност да има достъп до такива съдържания, които се предават на оригиналния език и да могат да бъдат потребявани в рамките на единия вътрешен пазар. Трябва да се образим с потребителите, защото те определят вътрешния пазар. Трябва да се гарантира всеки да може да разполага с съответното съдържание на собствения си език. Дали а, това е радиооператор или телевизионен оператор, това няма значение. Всеки трябва да има достъп до о, съдържание на собствения си език, без да нарушава законите. Много добро решение може да се намери. Аз съм готов да приема всякакви изменения и предложения. Утре можем да включим някои от тях в нашето гласуване, за да можем да изградим едно хармонизирано становище. Трябва да се поставят определени мащаби, в рамките на които трябва да се развива Европа в бъдеще. Дискусиите, които проведохме сред нас, бяха много конструктивни. Благодаря на всички колеги. Много добре работихме съвместно и смятам, че ще можем да постигнем едно много добро решение. Благодаря, казва председателя. Колегата Тикал има думата. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка бих искала да изразя автора на доклада, господин Рубик, за сътрудничеството, е, което имахме, особено това, което той посочва в доклада. Мисля, че въпросът е много интересен и Бих искала да подчертая, че на европейско ниво европейското покритие може да се обсъждат само след като получим оценка на отражението, защото ние не знаем в какво се изразяват специфичните потребности на промишления отрасъл, например. Може ли да се съпоставят филми с музика и така нататък? И изобщо трябва да да се види какво състоят разликите и какво е отражението им. Искам да привлека вниманието и върху алинея 2 те са свързани с лицензите, свързани с езиците. Аз предлагам изменение 6 и те, това изменение предвижда възможност за дублиране или субтитриране, за да сме сигурни, че дадено съдържание може да бъде проследено на различни езици. Във връзка с предложенията на господин Рубик, аз имам устно изменение е, е, е, устно изменение към първоначалното изменение номер 6. Бих добавила достъп е, на потребителите до съдържанието на езика, на който е то е произведено, за да е, се осигури достъп на потребителите, които биха могли да се интересуват от езика, на който е оригиналното съобщение и съответно на различни други езици. Но е, не може да се допусне разпространение без лице лиценз за всички езици, за да се избегнат монополи за основните езици. А за малките езици също може да има проблем, защото разпространителите може да не проявяват интерес към закупуване на лицензии за малки езици. И ако няма европейска политика в областта на езиците, всяка държава членка ще си прилага националната политика. Има официални езици, работни езици, езици на младсинствата. И а, е, това е най-деликатна, най-деликатната тема. И аз предлагам и друго изменение а, е, с а, е, вашето моето одобрение, искам да предложа устно изменение към първоначалното изменение във връзка с, с защитата на интелектуалната собственост в информационното общество. За съжаление, имаме девет изменения, които се тълкуват различно от държавите членки, се стига до положение, при което в някои страни имаме законови разпоредби, при които подобни случаи се разглеждат по различни начини но компаниите, дружествата са мултинационални и за да могат те да оперират в сравнително сигурна правна среда, аз предлагам директивата, свързана с защитата на интелектуалните права в информационното общество. И ще направя устно изменение в тази посока, и ще кажа, че ние сме съгласни, но ние сме обсъдили споразумението между парламента и комисията, но това споразумение засягало предишната комисия, не новата комисия. И това спазва правото на инициатива на Европейската комисия. Освен това, заедно с докладчика, ние можахме да изготвим няколко компромисни изменения, които гарантират правата на зрителите и едновременно с това е, не ни връщат назад не ни връщат назад е, към е, глави, като главите свързани с регулирането в областта на телекомуникациите. Така или иначе, правата на потребителите в информационното общество трябва да бъдат защитени. Е, защита на потребителите, защита на личните данни и на личния живот. Благодаря. Благодаря ви много. Карен има думата. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на колегата Рубик за работата му в тази насока. Определено темата е много трудна. Да се опитаме да предвидим една правна рамка, това е нелека задача. И мисля, че това ще бъде един от най-големите проблеми, но от най-големите предизвикателства пред нашия парламент. По тази тема вече се сътрудничат няколко комисии и определено е трудно да се предвиди правна рамка за такава огромна област и то област, която непрекъснато напредва и се движи. А, ние считаме, че трябва да имаме един широк поглед върху темата и да се опитаме да имаме правна рамка, която да не се която да се обнови в момента, в който я приключим, когато я финализираме. Това трябва да е правна рамка, която да си сътрудничи, да бъде в една непрекъсната синхронизация с променящите се обстоятелства. Знам, че това е много трудно за докладчиците. И още веднъж мога да кажа, че поздравявам господин Рубик за свършената от него работа и за това, което ни представи. Има две или три е, забележки, които искам да направя относно измененията, по които ще гласуване. Изменение 5-6, където се говори за разликата между търговско фалшифициране и нетърговско фалшифициране. Е, трябва да кажа, че поне според мен това е едно много изкуствено е, разделение, което се прави тук и е малко далеч от това, което работим. Да, вярно е, че трябва да се занимаваме с пиратство, с фалшифициране. Разбира се, трябва да имаме различни подходи тук, но пък да правим подобно разграничаване тук, май не ни носи особен напредък. По изменение 25 приемам, че трябва да се опитаме е да имаме една по-хармонизирана система. Но искам също така да ви предупредя да не се придвижваме съвсем бързо и да стигнем до една изкуствена хармонизация. Тази насока подкрепям казаното от преждеговорящия. Ще бъде важно, за да избегнем това, да имаме оценка на въздействието. Трябва да видим къде сме сега и какво евентуално ще се случи в близките седмици, месеци, години относно технологическия прогрес. Защото технологиите имат за цел да подпомагат хората. И те се развиват страшно бързо. Именно за това смятам, че е от жизненно важно значение да имаме оценка на въздействието. А следващата ми забележка е по изменение 15 където се говори за ефективни действия и ефективни санкции. Не, че имам нещо против санкциите по принцип, но когато говорим за действия, ние не само даваме място за санкции, т.е. действие включва и санкции, но включва също и така и проактивно поведение. Съвсем наскоро, нека да дам един пример, се срещнах с отговорен орган, който се занимава с нарушаването на авторските права в Обединеното кралство. И представителите на тази служба ми казаха, че много малко от търговските транзакции с пиратски банкови карти или фалшифицирани бан... минават през фалшифицирани банкови карти. Мисля, че трябва да направим така, че всъщност да имаме действия, които да ограничават или да изкореняват още в зародиша всички евентуални улеснения, които по-нататък подтикват хората да използват фалшиви услуги или пиратски услуги. И мисля, че трябва да се постараем и да изградим една рамка, която да насърчава индустрията да се развива сама по себе си, но повече да се сътрудничи с нас. И още веднъж подчертавам, че имаме нужда от по повече оценка и а, оценка на въздействието. Благодаря. Благодаря. Колегата Еншо има думата. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut raportul э, domnului Rubic благодаря, господин председател. Аз а, а, поздравявам подкрепата на господин Рубик. Това е инициатива на парламента да се засили защитата на интелектуалната собственост. Въпросът е важен и трябва да се обсъжда. Дискусията не е, е завършена и ще продължи след е, като гласуваме доклада. Аз искам да се спра на един аспект от доклада, защото искам да защитя една гледна точка. Е, услугите в... Тези, които осъществяват услуги по интернет, може да не бъдат държани отговорни и може да не бъдат задължени за да осъществят мониторинг върху трафика, който се извършва по техните мрежи. Аз разговарях с представители на много организации и подкрепям тази гледна точка. Следващият оратор има думата. Благодаря, господин председател. Аз също ще направя три коментара, но първо искам да благодаря на колегата Рюбих за неговото добро становище. Той точно това е поставил в централно място на доклада, което е в интерес и значение за нашата комисия. Това, което ние считаме като комисия е за важно. Първата тема One Stop Shop, който има за цел да улесни издаването на лиценз, лицензи. Това е много правилно. Смятам, че е добре, че тук в Комисията по промишлеността толкова ясно подчертаваме този въпрос. Въпреки, че от септември говорим за това нещо, имаше различни мнения, в крайна сметка постигнахме консенсус. За това виждам, че е добре, че всички застанаха на страната на потребителя, е, че е, трябва да се постигне един консенсус, за да се защити интереса на потребителите. Е, да не става така, че всеки трябва, за да получи един лиценз, трябва да ходи в съответната държава, в съответната служба. Втората точка е оценка на въздействието. Колегата Тикал и други колеги споменаха това. Аз съм на мнение, че трябва да обсъждаме тази тема, защото от една страна тя е сложна и всеобхватна. Трябва да отделим време, за да разгледаме проблемът от всичките му страни. Това е много важно а, и за това да може да се извърши една ефективна оценка на въздействието. Важно е и а, по отношение на One Stop Shop да им, а именно да има една централна служба, която да а, издава лицензите. Това ще има много добри последствия за нашите структури и законодателни рамки. По отношение на информацията, в Комисията по правните въпроси има инициативен доклад, който е свързан с оценка на въздействието на законодателните разпоредби. И може техните съображения да ги включим в доклада. На трето място пиратството. Тази тема сме я дискутирали и не сме постигнали голям напредък в борбата с пиратството. В становището е включен този въпрос, може би с Европейска служба за наблюдение може да се постигне някакъв напредък. Благодаря още веднъж на нашия докладчик и се надявам и желая ам, предложенията и изменените въобще доклада да получи широк широка подкрепа. Колегата Рубих. Благодаря, господин председател. На своя ред искам да поздравя докладчика, господин Рубик, е, и вниманието, което той винаги обръща към малките и средни предприятия, които трудно защитават интересите си. Ще бъда кратък, искам да изразя известно разочарование е от доклада на комисията, защото темата е значителна. Защита на интелектуална собственост, защото има постоянни атаки върху собствеността като цяло и интелектуалната собственост в частност. И какво ни предлагат? Предлагат ни обсерватория. Е, е, Европейска обсерватория срещу фалшификатите и административна координация. Бих искал да изразя разочарование от е, документа на комисията, която по толкова важна тема би могла да покаже повече мускули. Искам да се спра на точка 434. Е, Сега може би е въпрос на превод. Е, управление на продажбата на фалшифицирани стоки по интернет. Е, доста несръчно ми се струва да се управлява продажба. По-скоро да се борим с фалшификатите. Това ми е струва по-точно. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Е, това е господин Штранчикаш или някой друг? Кой ще се изкаже от името на комисията? Няма никой. Не трябва и да има. Ако няма никой, който иска да вземе думата, бих казал, че можем да приключим. Но първо ще дам думата на докладчика. Благодаря. Това, което каза колегата Оде, е, трябва да се обърне внимание на малките и средни предприятия. Е, и защитата на авторските права е едно важно условие, за да се предостави възможност за действие. Добре е, е и да можем в бъдеще, без никакви отежнения, да можем да получавам всякакъв вид информация и съдържание на собствения ни език. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя. С това приключваме дебата по тази тема. Утре ще бъде гласувано досието. Десета точка. Доклад относно Зелената книга на Комисия за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз. Докладчик е колегата Чичестер. Имате думата. Uh, благодаря, господин председател. Аз няма да губя времето ви да го превръщам в отпадък. Ще бъда кратък. Имаше няколко изменения. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, също така на секретарията за великолепната работа, която беше свърз... бях... която съществиха по компромисните изменения. Надявам се, че доклада ще получи широка подкрепа. Остават или две проблемни точки, където бихме могли да имаме допълнителни споразумения. Ще трябва да ги гласуваме, най-вероятно. Но мисля, че като цяло постигнахме много добри разрешения на проблемите. И още искам да кажа на колегите, че ако съм несъгласен по някои точки с тях, е защото считам, че ние трябва да имаме компетенциите по енергийната политика, а, а не само да мислим за отпадъците. Мисля, че всъщност Комисията по околната среда трябва да се занимава с чисто отпадъчния проблем на отпадъците. Ние трябва да се средочим върху енергийният проблем, свързан с отпадъците. И така, вместо да се впускам в подробни обяснения, това е което ще кажа. Само ще подканя колегите да направят своите коментари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 И така, по някакви жалби или възражения, госпожа Пол, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря от със сърце на господин Чичестър за сътрудничеството, което той предостави на докладчетите в сянка по неговото мнение. И аз съм съгласна, че успяхме да постигнем полезни компромиси по повечето от точките. Бих се съгласила с него че мнението на и нашата комисия ИТРЕ трябва да се съсредоточи върху енергията. Аз имам един проблем. Трябва да се направи разграничение между биогорива и биоотпадъци. Може би на това разграничение не се определя достатъчно внимание на биогорива от биоотпадъци, за да можем да постигнем целта от 10% за обновяеми източници в транспорта за момента е, е, европейската законодателна рамка не ни помага, за да се постигнат биогорива от биоотпадъци. Е, имам предвид и директивата за отпадъците. Много често се говори за рециклиране. Много често е, не се е, осъществява рециклиране на отпадъците и в моето изменение 24 до 26 се занимава именно с това. Комисията е, трябва да посочи, е, че е, биогорива от биоотпадъци трябва да се постигне чрез рециклиране. Това ще улесни живота на всички. Благодаря на господин Чичестър за работата му. Благодаря ви. Следващия оратор. Това е господин Ленчио. А, да, аз също поздравявам докладчика. Доклад, докладът му е забележителен, но както самия той каза, искам да подчертая, че е, обработването на биоотпадъци не засяга е, само енергетиката засяга и защита на околната среда. Отличен опит мога да кажа, че отвъд е, че се произвежда енергия от такива отпадъци или, примерно, да речем, торове от подобни отпадъци, но самото обработване на биоотпадъците, е, както и събирането и рециклирането на е, други отпадъци, засягат цял процес и по този начин 100% от отпадъците, които се отхвърлят, само 15% в край на краща отиват до сметищата. И това наистина е много важно. Аз въведох е, изменение по, по силата на което искам е, да е, окажа натиск върху някои държави членки, защото там няма сортиране на отпадъците и на тяхното събиране. И е, заради това смятам, че е, трябва тези отпадъци да добиват някаква е, стойност и инвестициите няма да са големи и всъщност е, те засягат евентуалните вреди от подобни отпадъци. Е, трябва да има нещо като пазар на тези отпадъци и някои категории от хора могат да спечелят известни пари от това и тогава въпросните държави членки ще бъдат по-чисти и може би ще се реши част от проблема с енергията. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Слад ме heel graag aan bij ehm, de felicitaties eh, voor de rapporteur. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към поздравленията към докладчика. Той наистина е изготвил едно много добро становище. Това е един много добър подход, макар и неочакван и всички изменения ще подпомогнат изготвянето на едно много добро становище. Аз също бяха оформени няколко компромисни изменения по относно компромисни изменения, едно Искам да подчертая, че тук е много важно важно да се позовем на иерархията на обработване на отпадъците. Аз съм на мнение, че при иерархията на обработка на отпадъците да се застъпи оползотворяването и опозотворяването на, на самата енергия. Могат тези отпадъци да се наблюдават ем, и да се възприемат като една основа за добиване на енергия. Това ще е добре и за е, защита на почвите, ако го погледнем и от този аспект. Още нещо, което искам да спомена, то в рамките на нашата политическа група ние сме за директива за отделните видове отпадъци. Има един много голям потенциал а, и затова ние искаме разделен подход. Следващия оратор. Благодаря ви. Искам да благодаря на докладчик, докладчика Чичестър. Неговия доклад е много добър. също имаше отлично сътрудничество между отделните докладчици в Сянка. Ние изготвихме множество изменения и утре ще гласуваме по тях. Нашата политическа група ще подкрепи всички изменения. Искаме и да подкрепим и други изменения. Ще спомена два аспекта. Ние сме на мнение, че биологичните отпадъци и рециклирането са много важна част а, при смесването на и използването на отделните източници на възобновяема енергия. Важно е тук да се спомене е, и въпросът с биогоривата. Това, което постигнахме чрез компромисните е, е достатъчно и е, това ще бъде отразено и в е, списъците за гласуване. Благодаря, каза председателя. От името на комисията господин Спона. Или от... Да, има, има представител на комисията. Благодаря ви, господин председател. Първо, аз искам да изкажа благодарността си към докладчика за чудесното становище. Чудесно разбирам, че енергийната комисия се концентрира повече върху енергията, отколкото управлението на биоотпадъците. И такава дискусия отразява е, е, вътрешната дискусия в комисията между до е, службите за енергия. Различните членове изказаха мнения. Е, искам да благодаря на гласа, който ни напомна за това, че има степенуване на отпадъците. Ние трябва да запомним, е, че употребата на енергия от биоотпадъци е много важен и е, важният принцип е все пак да се степенуват отпадъците. Обаче не бива да забравяте, е, че има разпоредба за иерархията на отпадъците и анализите показват, е, че управлението на отпадъците може да се е, отрази по-добре на околната среда и може да се отклони от иерархията на отпадъците, но от основното правило има изключение. Това може да се отнася, например, за биогоривата, е, които трябва да бъдат подложени на специален анализ и на допълнителни уточнения. Колкото до искането комисията да изясни дали производството на биогорива е вид рециклиране, аз е, е, не мога да се позова на директивата за отпадъците, но мисля, че самото определение на рециклиране категорично изключва производството на биогорива от определението за преработка на отпадъци. Е, така че е, на европейско ниво е имало производства на биогорива, но за да се включи това в определението на преработката, трябва да има е, съответното законно определение. Но това не пречи на държавите членки да си определят цели за преработка на отпадъци, за да има високи нива на производство на биогорива. Това е всичко за момента. Благодаря ви. Искам да дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за забележките. Нека да се спра на две основни точки. Проблема с дефиницията на рециклиране – напомням, че имахме достатъчно битки, проведени с институциите, опитвайки се да разграничим, да опишем енергията от произведена от отпадъци като вид възобновяем енергийни източни. Разбирам забележките на госпожа Хол по този въпрос. Относно идеята за отделна директива, така както госпожа Ван Бремт искаше, аз лично съм много предпазлив а, да насърчавам допълнителни директиви. А, е, не съм напълно убеден също така, че имаме нужда от такава. Това е което имам да кажа по тази гледна точка. Приемам, разбира се, че целият доклад всъщност е относно иерархията при управлението на отпадъците. Но, разбира се, както вече казахме, тук няма да говорим точно за отпадъци, и, а по-скоро за енергия от отпадъци. И предполагам, че ще имаме един документ след гласуването утре. Благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря, господин председател. Благодаря ви аз. Сега приключвам дискусията. Ако няма други изказвания, приключихме и с тази точка за дневния ред, от дневния ред. Закриваме заседанието и след 5 минути започваме с заседанието на координаторите. Това означава, че другите колеги и гости трябва да напуснат залата. В 9.30 ще се срещнем утре, когато ще гласуваме.